time. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει η διαδικασία των... Да, колеги, моля, започваме обясненията на вода. Моля за ред в залата. Πρώτη έκθεση είναι των, της κυρίας Φαρβάνοβα και της κυρίας Χιμένεθ Първият е, доклад, който гласувахме е доклада Парванова, е, Хименес и други минимални стандарти е, за гарантиране правата и защита на пострадалите лица от извършени престъпления. Господин Роде има думата да обясни своя вод. Derfor skal der selvfølgelig heller ikke være grænser for vores Престъпността вече не признава границите и е, следователно правоохранителните органи също трябва да прехвърлят националните е, граници. И лицата пострадали от престъпления трябва е, да имат гаранции за защита на основните им права, независимо от това къде се намират в Европа. Право на информация, на юридическа помощ, Някои от тези права са гарантирани, но ние се движим към една по-безопасна, по-сигурна за гражданите Европа е, при засилено полицейско сътрудничество. Ето защо аз гласувах за този доклад. Грация. Е Госпожа Заники, е, благодаря господин председател. Твърде често Жертвите на престъпления в Европейския съюз дори и не е, заявяват е, е, акта на престъплението, тъй като нямат доверие в правоохранителните органи. И а, мярката, която вземаме тук, се стреми а, да поправи това положение, особено що се отнася до най- уязвимите лица, пострадали от престъпления, най-уязвими в хода на разследването и наказателното производство. Трябва да се има предвид също така, че пострадали от престъпленията е, са не само лицата, пряко пострадали от тях, а и техните е, родственици и близки. Не виждам госпожа Мазони която е пожелала да обясни вота си, е, господин Роси е следващият. Благодаря, господин председател. Колеги, аз е, категорично съм за този доклад. Преди няколко години бях областен съветник в Пиемонте и участвах в изработването на местен е, нормативен акт за гарантиране е, правата и интересите на пострадалите от престъпления. Европейският съюз трябва да направи не по-малко. Особено, що се отнася до е, психологическата помощ, не само непосредствено след е, претърпяното посегателство, а и по-нататък, за да може пострадали от престъпление – да се възстанови напълно като член на обществото. И най-вече е, трябва да обърне внимание на малолетните и непълнолетните, на пострадалите от е, сексуални посегателства. Благодаря. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Особено съм удовлетворена от е, приятия доклад. Аз а, аз определено подкрепям докладчика от НП Теренски и Менес. От сега нататък пострадалите от е, домашно насилие е, жени, е, пострадалите от трафик на хора и прочие, ще имат еднакви права, независимо от мястото, от страната, в която е извършено престъплението или от гражданството на пострадалото лице. При тези общи стандарти всяко пострадало лице е, е, ще бъде третирано с уважение, достоинство и без дискриминация навсякъде из Европа. Имам предвид особено а, е, а, децата, уязвимите а, хора, за да се предотврати опасността да възникне една втора категория граждани. Господин председател, съгласно Стокхолмската програма, ние трябва да изградим общност на правата на всички граждани. И това, което гласувахме днес, е поредната стъпка в тази посок. Благодаря, господин Митро Репо. Arvoisa puhemies, хенкилорен vapaa liikkuvuus on perusoikeus, joka on Господин председател, свободното движение на хора е основно право, с което се ползват всички европейски граждани. Европейските граждани могат да пътуват навсякъде из Европа, да търсят заетост, възможности за образование или повишаване на жизнения си стандарт. Свободното движение обаче трябва да бъде съпътствано от еднакви възможности, еднакво третиране, еднакви права и еднаква закрила случая на пострадалите от престъпления. И това не е просто минимално изискване. Тук става въпрос за пълна равнопоставеност на пострадалите лица по отношение на правата на защита, с които те могат да се ползват. Така повишаваме доверието на гражданите в Европейския съюз и аз не мога да не подкрепя и доклада и директивата, която предлага комисията за уреждането на тази материя. Господин Вайденхолцер има думата. Благодаря, господин председател. Сегашната политическа обстановка се характеризира с доста скептично отношение на, на гражданите, що се отнася до възможностите на Европейския съюз да реши най-наболелите проблеми. Директивата за минималните стандарти за правата и защитата на пострадалите от е, престъпления сочи, че е, наистина е, нашата амбиция далеч не винаги е, отговаря на реалността опитът да гарантираме еднакви права на пострадалите от престъпления навсякъде в Европа е сериозна стъпка напред към до изграждането на нашия европейски проект и възстановяване и укрепване на доверието в него. Подкрепата, защитата на пострадалите от престъпление не бива да спира до националната граница. Благодаря. Госпожа Костело. Благодаря, господин председател. Да станеш жертва на престъпление може да се окаже изключително тежко преживяване, не по-леко, дори и по-травмиращо, може да се окаже по-нататъчното участие в наказателното производство. И толкова по-зле, ако това стане в чужбина. Така че аз подкрепям директивата съгласно която ще се предлага езикова е, помощ, е, безплатен достъп до е, психологически консултации, ще бъдат вземани предвид възрастови, полови и сексуално ориентационни особености. Така пострадалите от престъпления ще се чувстват в по-голяма безопасност не само у дома и навсякъде в Европейския съюз. И още нещо по-важно, гражданите на Европейския съюз ще е, повишат доверието си благодарение на тази директива в правоохранителната и правораздавателна система на Европейския съюз. Госпожа Ена Кодакис, благодарение на доклада, пострадалите от престъпление в чужбина, в друга държава, членка на Европейския съюз, ще се ползват с необходимата помощ и подкрепа. Достъпът до информация е изключително важен в това отношение, както и психологическата подкрепа. В миналото пострадалите от престъпление е, лица е, в чужбина са се натъквали на сериозни затруднения при получаването на помощ и, и нещо повече справедливост. Процесуалните стандарти са един по-ефикасен начин да се гарантират правата на пострадалите лица вместо подробната законова регламентация. Затова и гласувах за доклада. Благодаря, госпожо Яна Кодакис. Господин Танок. Напълно подкрепям въвеждането на минимални стандарти за подкрепа и защита на жертвите на престъпленията. Хубаво е да може да прочетете полицейския доклад на родния си език, особено когато имаме жертва на терористична атака. Директивата насърчава и членовете на семейството за първи път да могат да се изкажат пред съда, дори и да не са жертви на престъплението. Така наистина се задават минимални стандарти, включително и за пострадалите деца, които ще могат да дават показания чрез видеообръзка, а не в съдебна зала. Мисля, че това показва и потенциалните бенефициери на предложението. Благодаря ви, господин Танок. А сега госпожа Гърлинг. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че наистина пострадалият от престъпление трябва да може да се възползва от тези минимални стандарти. Необходимо е да се координира помощта за жертвите и всъщност директивата е част от един пакет мерки, които подобряват законодателството в тази област, така че жертвите на престъпления на практика да упражняват своите права. Много ми е приятно, че мога да подкрепя и пакета за децата, който всъщност се инициира от моят колега Тимоти Кърхоп. Важно е техните права да се гарантират от директивата, но трябва да кажа, че съм до някъде разочарована, защото тази сутрин чухме всякакви възхвали на Европа, и същевременно не знам дали точно тази област трябва да се разглежда в паневропейски план. Би трябвало на национален план да можем да уредим тези въпроси, без това да ни се задава отгоре. Благодаря ви, госпожо Гърлин, госпожа Маковей. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, подкрепих предложението е, защото то наистина укрепя правата на жертвите на престъпления в Европейския съюз и спомага за тяхната защита. Не на последно място, ние въвеждаме едни минимални стандарти, които не зависят от гражданството на лицето или мястото, където е извършено престъплението. За първи път в директивата имаме единна дефиниция на жертва на престъпление, която да се използва в различните държави. Тук се обхваща и кръга от близки и родственици. По този начин се гарантира еднаква защита във всички държави членки. Тук призовавам и държавите членки да сътрудничат по-добре помежду си, за да могат наистина да подкрепят и защитават жертвите на престъпления. Благодаря ви. Мистер Джеймс Николсън. Господин Джеймс Николсън. Благодаря, господин председател. Накратко приветствам приемането на директивата за правата на пострадалите лица, която според мен е много важен акт. Искам да благодаря на докладчиците за свършената работа. Както знаете, аз съм от Северна Ирландия. Десетилетия продължи насилието, терористичните атентати там, което се отрази сериозно върху семейството и най-вече семейството на пострадалите. Надяваме се, че сме загърбили всичко това, но то не трябва да бъде забравено абсолютно никога. Не трябва да се забравя въздействието, което засяга толкова много лица. Радвам се, че доклада е конкретно насочен към жертвите на тероризма, и техните семейства, които също имат право на подкрепа. Националните правителства имат 3 години за транспониране на директивата в националното законодателство. Призовавам Великобритания да действа максимално бързо в това отношение. Особено като се има предвид, че сега дефиницията на пострадало лице в Европа е доста по-добра от дефиницията, която бе изготвена в Ирландия. Благодаря, госпожа Антонеско. Благодаря, господин председател. Процесуалното качество на пострадалите от престъпления, е, техните е, права е, не се вземат достатъчно предвид в наказателно-правните системи на различните държави членки. Към пострадалите лица далеч не винаги се подхожда с необходимото уважение, не се гарантира тяхното достоинство. Неприемливо е помощта, която се оказва на едно пострадало лице, да зависи от мястото, от държавата членка, в която е извършено престъплението. Но реципрочният характер на предвидените е, в директивата мерки може да се гарантира само в условията на взаимно доверие. Всички участващи в наказателното производство следва да имат доверие е, в нормите и гаранциите, които действат навсякъде в Европейския съюз. Аз гласувах за е, и съм убедена, че с влизането в сила на директивата е, състоянието на пострадалите от престъпления навсякъде в Европейския съюз ще се подобри. Всички ще могат да се ползват навсякъде в Европейския съюз едни и същи основни права. Благодаря госпожа, госпожа Антонеско, господин Анан има думата. Ако се действа самостоятелно, човек е против закона. Само, че ако действат няколко лица, може да се окаже, че те могат да използват закона в собствена изгода. Например, изнодвача, вместо да е усетен, получава заслуги. Или банкера измамник става, получава рицарско звание – Историята на демокрацията, на човешкия напредък е свързана с търсенето на отговорност от тези, които ни ръководят. Но сега мисля, че мародерите в Европа избегнаха общественото мнение. Жертвите са засегнати от бедност, без да имат никакво право на съдебна защита. Казва ни се, че няма никаква альтернатива. Напротив, има альтернатива. Човек сам да поеме отговорност, да си управлява нещата и да излезе отново на пътя към растежа. Това наистина не беше много по съдържанието на доклада господин Ханен. Още веднъж господин Халан. Благодаря. Това е един от въпросите, по които има единодушно мнение според мен в парламента. Всички сме се причастни към пострадалите от престъпления. Съгласни сме и с мерките, които се предлагат. Пострадалите деца от една държава членка имат същите права и в други държави членки. Но трябва да сме и внимателни. Много лесно е да се извърши с широка ръка хармонизация по нещо, по което всички сме съгласни. Лесно да се каже, че ще хармонизираме, защото всички се интересуваме от жертвите, от децата, които са пострадали от престъпление. Но трябва да внимаваме да не тръгнем надолу по плоскостта и да се стигне до по-голяма хармонизация на права. В началото ние подкрепяме тези мерки, но ако тръгнем надолу по плоскостта, докъде ще стигнем? Какво ще е положението с правата в държавите членки? Благодаря, господин Камал. Следващия доклад Доклада Галахър. Мерки свързани с неустойчивия риболов с цел запазване на рибните запаси. Първи в списъка за обяснение на вода господин Яхолино. Благодаря, господин председател. Това, което приехме днес, показват ангажимента на парламента да даде своя категоричен принос за решаване на проблемите с риболова и тези сектори, които срещат трудности. Аз гласувах за документа. Според мен е много важно да регионализираме своя подход – за да насочваме по-добре своите дейности в отделните области. Трябва да направим така, че да се модернизира флота, и да се оптимизира целия сектор, в който екологичната устойчивост е свързана тясно с економическата възвръщаемост. Мисля, че трябва да продължим по този път. Благодаря господин Николин, господин Танък. Напълно подкрепям, господин председател, за мерките против страните, които упражняват неустойчив риболов. Това е съответствие с екологичната политика на моята партия за укрепване на цялата разпространителска верига за производство на хранителни продукти. Стимулите за това предложение можем да намерим отчасти в последните международни спорове, свързани с риболова, най-вече на скумрията. За пръв път тук се поставя под един режим всеки вид обект на риболов, който обитава една и съща екологична система. Аз определено подкрепям задължението да бъдат разгледани и оценени екологичните, търговските и социални аспекти на предприятите мерки, така че те да бъдат разумни, справедливи и пропорционални и напълно в съответствие с международно-правните задължения на ЕС в рамките на СТО. Благодаря, господин Тана. Госпожа Гевлинг. Микрофонът, моля. Благодаря, господин председател когато извършваме реформа на общата рибностопанска политика и задължаваме собствените си риболовци да провеждат е, устойчив риболов, напълно справедливо е да търсим е, равнопоставеност с останалите страни. Аз ентусиазирано подкрепям това предложение, тъй като дава възможност на Европейския съюз да предприема ответни мерки срещу провеждащите неустойчив риболов страни. Особено подкрепям количествените ограничения на вноса от трети страни но е, конкретно бих искал да подчертая защо е, е една от причините за моят ентусиазъм, а именно, че е, време да призовем Европейската комисия да се вслуша в волята на Европейския парламент. Вотът на парламента бе категоричен, комисията трябва да се съобрази с него и да направи така, защото наистина Европейския съюз да спазва международно правните си задължения, вместо да търси един или друг повод да се отклонява от това спазване. Докладчикът ни заслужава такова уважение от всички. Господин Хигинс има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за и категорично подкрепям доклада. Необходимо е да гарантираме сътрудничество между държавите членки на ЕС, за да установим една наистина на устойчива риболовна практика за опазване на риболовните запаси и оптималното им експлуатиране. В това число налагайки санкции на трети страни, е, които практикуват риболов, водещ до свръхексплуатация на риболовните запаси или е, не изпълняват договорените мерки за управление на запасите. Европейският парламент, както не веднъж сме казвали, трябва да отправи категорично политическо послание до Европейската комисия, в смисъл, че ние повече няма да допуснем каквито и да било търговски отношения с страни, които все така упражняват неустойчив риболов. В противен случай подлагаме на опасност интересите на собствените риболовци. Трябва да се забрани вноса на, на всякаква е, риболовна продукция е, от страни, които не спазват принципите на устойчивия риболов. Благодаря. Господин Питър Яр има думата. Благодаря, господин е, председател. На пръв поглед е, всичко сякаш е напълно разумно. Е, риболовните запаси са ограничени, но не така разумно е, както към риболовните запаси, е, подхождаме към делегирането на правомощия тук. Да, изключително важно е да приемем риболовни квоти за опазването на запасите и на второ място да постигнем е, спогодба за ответните мерки при неспазване на поетите задължения. Подкрепям доклада. Добре е, че ще можем вече е, на правно основание е, да разговаряме с третите страни. Тук е, накрая ще става въпрос не само за днешните, а и за утрешните европейци. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, тъй като усилията на Европейския съюз в подкрепа на устойчивия риболов е, не биха били достатъчни, ако не бъдат координирани. Европейският съюз следва да насърчава третите страни и е, е, да последват неговия пример за устойчив риболов. Свръх експлуатацията на някои риболовни запаси може да има глобални последици. И то отвъд границите е, и е, в нарушение на интересите на други страни, не, не само на тези трети страни, които свръхексплуатират риболовните запаси. Европейският съюз наистина трябва да реагира, за да утвърждава отговорното отношение към природните блага. Санкциите е, е, обаче винаги трябва да бъдат предшествани от оценка на въздействието, не само екологична, но и економическа. Благодаря, госпожо Басеско. Докладът на господин Стивенсън, обща организация на пазарите на е, риболовни произведения и аквакултура. Господин Танък. Аз и моята група подкрепихме доклада, който реформира общата политика на рибарство, що се отнася до организацията на пазара. На първо място да няма изхвърляне на риба. Е, наистина това е нещо, което трябва да се избягва на всяка цена. Имаме и целите на производителските организации, именно повече работни места в крайбрежните зони и селските райони, което е важно и за заедостта на младите хора в сектора. Много е, е важно също така е, на изхранващите се от рибарство да се осигури приличен стандарт на живот. И не на последно място. Потребителя трябва да знае откъде идват тези рибни продукти. Добре е да има екоетикет за устойчив риболов. Благодаря. Господин Мърфи. Благодаря ви. Аз всъщност гласувах против това предложение, защото още през 70-те години беше създаден общия пазар, за да се помогне и на доходите на прехранващите се от риболов. Но това така и не се случи. Виждаме, че риболовът е един западащ сектор имаме и доклада за индивидуалните квоти, както е, става ясно, природните ресурси се приватизират и маките и средни рибари е, губят още повече позиции. С това всъщност е, изчезват цели крайбрежни общности. Струва ми се, че с едно демократично планиране и управление може да се гарантира много по-справедлив доход на заетите в този отрасъл и в индустрията. Трябва да търсим устойчиво управление на ресурсите. Благодаря ви, госпожа Гърлинг. President. Благодаря ви, господин председател. Всъщност това е доклад, който е по едно от трите законодателни предложения на комисията във връзка с риболова. Търсят се устойчиви практики и разширяване на пазарния потенциал на европейските продукти. Много е важно, разбира се, да имаме един по-устойчив сектор рибарство, но трябва да не се подценява и ролята на производителските организации. Много е хубаво, че за тях се въвеждат конкретни цели, за да може да се извършва риболов, който е печеливш, но не и безразборен. Искам също така да подкрепя мерките за избягване на прилова. Необходимо е да нямаме изкривяване на пазара. Е, и накрая ще кажа, че с удоволствие подкрепих изменението на колегата Стивенсън и предложението във връзка с екоетикировката на устойчивия риболов. Надявам се, че новата политика ще ни помогне да постигнем заявените цели. И сега Джим Хигинс. Благодаря. Поздравявам докладчика за отличният доклад. Аз подадах много изменения. Достигнахме споразумение и съм много доволен от това каква роля се отделя на регионалните организации. Също така поздравявам изменения 32 и 34, които ще доведат до ефективност на пазара. А, що се отнася до пазарите, комисията най-вече призна колко нестабилен е този сектор. Сега вече може да се при... прилагат всички методи на обработка на риба и да се изнесе тя на пазара по-късно. Като минималните стандарти, които се приемат в член 2 до 6, са много добре дошли. В края на кращата потребителите са тези, които ще направят избор. Много добри са и разпоредбите на член 45 за пазара, с цел да се регулира и пазарната верига. Благодаря. Благодаря. Госпожа Басеско. Рапорт, întrucât propunerea Comisiei trebuie să ofere un grad ridicat. Благодаря. Благодарни сме на комисията за това, че въвежда предсказуемост в организацията на производителите. Общата организация на пазарите в областта на рибарството е много важен елемент на опор. Решението да се насърчат организациите на производителите е много важно решение етикетирането е възможност да се предоставя ясна информация за екологичната устойчивост на продуктите. Ето защо е необходимо да се осигури последователност между опор и общата търговска политика. Днес сените продукти, влизащи на територията на Съюза, трябва да спазват същите стандарти, както и европейските производители. Благодаря. Благодаря, госпожо Басеско. Следващия доклад е на Елмар Бро, годишния доклад на съвета за общата политика в областта и на сигурността. Господин Танок е първият оратор. от името на групата ни. Ние приемаме реалността на тази политика и необходимостта тя да се провежда. Обаче тази политика винаги е предмет на единодушие на съвета, а ние не искаме да се подкопава националния суверенитет и ролята на националните външни министерства. Затова нашата група се въздържа по редица аспекти от доклада. Ние сме критични към дейността на Европейската служба за външна дейност и най-вече към исканията за увеличаването на бюджета на тази служба. Европейската служба за външна дейност трябва да докаже реалната си полза, като гарантира спестявания на средства, особено за по-малките държави членки, чрез представянето им пред света по ефективен начин. Ние смятаме, че трябва по-ефективно да работи тази нова служба. Например, в Южен Судан има комплекс от офиси и жилища на Европейската служба за външна дейност, където са представени и други държави членки. Същото въжи и за Източна Азия и нашата ангажираност с този регион. Ние смятаме, че беше много правилно отправено предупреждението във връзка с сложната ситуация в Южно-Китайско море. И вчера Китай изпрати патрулни кораби, за да реагира на действието на японското правителство. Планът, който се предлага за разрешаване на тази напрегната ситуация, изцяло се подкрепя от моята политическа група. Благодаря ви, господин Танък. Сега госпожа Николай има думата. am votat în favoarea. Благодаря. Аз гласувах за този доклад, защото това е един доклад, който се дава нашата позиция. Там а, трябва да се формулира една визия. Но текста се ограничава с класическа политика без нищо ново, но в края на краищата се съдържат основните елементи на европейските политики. В докладчик, докладчикът засегна много основни аспекти, не само за бъдещето на общата европейска политика, но и за необходимостта да бъде видим този съюз. Говоря за подсилването на капацитета на службата за външна дейност – в случаите за превенция на конфликти. Това е един много важен аспект. Второ, търговията с оръжие. Що се отнася до бъдещите преговори, това е ключов аспект. Господин Стадлер. Благодаря. Аз гласувах с не и ще обясня защо миноритарната гледна точка според мен заслужава да бъде подкрепена. Става дума за милитаризацията на общата външна политика и политика за сигурност. Също така тя е насочена към намеса. Това е политиката на НАТО и за мен като австрийст това не е приемливо. Стратегията ни за Турция също е погрешна. Ако искаме да отворим нови глави в преговорите. Либия се провали, видяхме това с атентата в Бенгази. Политиката ни очевидно е погрешна. Политиката ни в Сирия също е грешна. Ние оказваме натиск върху Китай и Русия, а те в крайна сметка са ни партньори. Всъщност става дума за защита на интереси. Знаем, че бунтовниците говорят на саудитски диалект. А за тях в доклада не се казва нищо. Благодаря. Следващият доклад изказващ се е господин Коферати. Благодаря, господин председател. Гласувах за доклада на Елмар Брок, но също така трябва да изразя становище за това, че европейската външна политика страда от много ограничения и особено съм загрижен за търговията с оръжие. Ние сме за неразпространяването на оръжие, ние сме за разоръжаването, но нямаме достатъчно възможности да контролираме износа на оръжие от Европа. Така че това, което казваме, не отговаря и дори противоречи на това, което правим. Предотвратяването на конфликти също така е сериозен проблем. Изграждането на мира е изключително важно. Нека да погледнем какво се случва в източното Средиземноморие в страните на арабската пролет. Ние изобщо не успяхме своевременно да реагираме на това, което ставаше в тези страни. И европейската външна политика не ни позволи да реагираме адекватно на това, което се случваше в региона, от което пострадаха хиляди хора. Смятам, че в бъдеще трябва да реагираме по-бързо и по-адекватно. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор е господин Янос Земке. Благодаря. След като влезе в сила Лисабонския договор, Статуса на нашата политика за сигурност и отбрана трябваше да се подобри, но много слаб е напредък. Политиката, за външната ни политика, извинете. Много малко може да се посочи като факти. Това се дължи и на липсата на практически действия на хартия имаме много добри заявления, но всъщност на практика няма възможност за сътрудничество в е, военната област. За това е необходимо да има планиране в по-широк мащаб да се извършват съвместни военни операции – тези военни действия трябва да бъдат съвместни, а също така трябва да има сътрудничество и в военната индустрия. Призовавам Европейската комисия да бъде по-активна в това отношение. Благодаря, господин Адам Билан. Благодаря, господин председател. Аз се въздържах по този доклад. Той съдържа някои тези, като например по използване на средствата от обща политика за сигурност. И не съм съгласен с това, което казва за взаимоотношенията ни с Русия. Също така и отношенията с Тайван. Докладът предлага да се увеличи, да се засили ролята на службата за външни дейности. Все още има участието на полските представители в тази служба е все още несъразмерно слабо. Ето защо аз не съм сигурен с пълния доклад. Председателят благодаря. Господин Козловски има думата. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото според мен това е един стратегически амбициозен документ. Убеден съм, че политиката за добросъседство е една от най-важните ни политики в областта на политиката за външни отношения и сигурност. Радвам се на засилването на сътрудничеството с партньорите ни от източно партньорство. Обаче съм загрижен от това какво се случва на юг от нашите граници и се надявам, че независимо от това, източното партньорство ще остане в центъра на нашето внимание. Смятам, че е необходимо да се осигури достатъчно финансиране за мисия на наблюдателите за изборите в Украина. Смятам, че това е особено полезно и важно. Председателят, благодаря ви, господин Козловски. Сега господин Анчек Жип има думата. Благодаря, господин председател. Подобно на колегите, Аз подкрепих доклада на Елмар Брок. Защото по силата на Лисабонския договор ние имаме нови правомощия – сега в момента в света се разгъват ред кризи, включително и економическа, което означава, че се засягат и нашите интереси в взаимоотношенията ни с съседите. Арабската пролет, събитията в Египет. Ние не проявяваме достатъчно интерес за това как върви конституционния процес там, например. Съществуват и много други конфликти, като например на Горно Карабах. Тоест, наблюдаваме своего рода умора – парламента не следва да намалява е, интензитета на своите интереси в политиката за съседство. Благодаря, госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада на господин Брок, защото Глобалните предизвикателства могат да бъдат посрещнати само по интегриран начин. Лисабонския договор предоставя на Европейския съюз поредица от инструменти, така че той да говори с един глас. Запазват се обаче много недостатъци на общата външна политика и политика по сигурност. Укрепването на взаимоотношенията между службата за външни дейности, комисията и държавите членки е задължително. Само по този начин можем да постигнем синергия в външната дейност. Що се отнася до бъдещето на обща външна политика и политиката за сигурността, ние трябва да поставим акцент върху източното измерение, източното партньорство – е средство за утвърждаване на ценностите на Европейския съюз в, в източна Европа. Благодаря. Следващия доклад е Карл Хаглунд. Опазване и устойчива експлуатация на рибните ресурси. Ще дам думата на Чарл Станък. От 2002 година комисията е задължена в съответствие с регламент да гарантира опазването и устойчивата експлуатация на рибните ресурси. До края на 2011 година трябваше да бъде определена морска зона за тази цел. Обаче тази дейност е недостатъчна и не се постига напредък, що се отнася до намаляването на капацитета на флотата. Аз съм за това да се подобрят условията в защитената зона край крайбрежието. Необходимо е също да създадат механизми за ефективно събиране на данни и освен това всички разпоредби на законодателството трябва наистина да се прилагат на практиката. Защото в противен случай се поставя под съмнение цялата обща политика в областта на рибарството и може би тя просто трябва да бъде отменена и всичко да остане в ръцете на държавите членки. Благодаря ви. Хигинс. Господин Хигинс, сега има думата. Е, Благодаря. Аз гласувах за този доклад. Макар, че много се страхувам, като че думата опазване не можем да мислим за околната среда без да мислим за рибарите, но в доклада е, подходът е различен. Дава се възможност на страните членки да продължат с усилията си за опазване на околната среда и на рибните запаси, които до сега са били недостатъчни. Ограничението за 12 морски мили работеше добре. И това може да бъде наложено като един режим за е, до 20 мили, което ще постигне целите. Ние трябва да обясним защо ще се въведат евентуално някои е, рестрикции. Ако не действаме адекватно, няма да се справим и с е, проблема на прекомерния улов. Трябва да има механизъм на европейско ниво за компенсиране на хората, които се занимават с риболов, както и мерки за защита на екосистемите. Благодаря. Госпожа Васеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото сегашната система на квоти показа краткосрочните притеснения и устойчивостта на рибния сектор се превърна във второстепенен въпрос. За да преодолеем тези недостатъци, трябва да се замислим за регионализация на политиката по рибарство – Европейската комисия трябва да разработи дългосрочни планове, отчитащи потребностите на държавите членки, както и необходимостта от опазване на рибните запаси. Повече от 60% от рибните запаси са подложени на свръхексплоатация. Прекомерният улов влияе и на други видове, като делфините в Черно море. Често рибарите хващат делфини по погрешка в мрежите си. Ето защо аз предложих писмена декларация защита на делфините в Черно море. Последния доклад е на господин Сав... Салавракос реформа на ОПОР. Господин Занони има думата. Благодаря, господин председател. Реформата на обща политика в областта на рибарството е необходима. Нашият риболов в Европа е твърде неефективен. Необходимо е да се гарантира както опазването на морската околна среда, така и оцеляването на рибарския сектор. Трябва да гарантираме възстановяването на рибните запаси. Но днес Имаше хора, които искаха да се запази съществуващото положение. И с тяхното гласуване те обричат морето на смърт. Затова аз гласувах срещу доклада, защото имаме нужда от една устойчива, разумна реформа, която да ни позволи разумно да управляваме морските ресурси. Имаме нужда от многогодишен план с ясни мерки и графици. Имаме нужда от санкции срещу тези държави членки, които не спазват правилата, които, които не извършват надлежни проверки, които злоупотребяват със своите квоти и не предоставят надежни данни. Ако защитим риболова, ще създадем повече работни места, но има хора в този парламент, които не го разбират. Благодаря. Чарлз Станет има думата. Uh, Реформата е част от пакет законодателство. Затова се надяваме сега комисията да подсили мерките за опазване на природните морски ресурси. Това отговаря и на амбициите на моята партия. Също така се надяваме, че ще има и социално-економическо устойчиво развитие, защото ние сме ангажирани с това да се създаде устойчив социално-економически модел и да се даде възможност да се развиват индустриите. Също така трябва да създаваме по-справедливи, по-балансирана економика с равен е, шанс за бизнеса. Общата политика по рибарството, както казах и преди, трябва или спешно и радикално да бъде преразгледана и, и модернизирана, или просто да отпадне от правомощията на Европейския съюз. Благодаря, господин Танок. Сега давам думата на квестор господин Джим Хигинс. Благодаря. Много се радвам, че това предложение за резолюция беше прието от парламента. Много е важно да имаме последователна и ясна стратегия, за да могат рибарите да планират и да правят инвестиции. Аквакултурата в Европейския съюз, ако бъде добре управляван, може да допринесе за посрещане на продоволствените нужди в Европейския съюз. Може да осигури повече и по-качествени работни места и да повиши благосостоянието на местните общности в крайбрежните зони. Що се отнася до Ирландия, много се радвам, че в резолюцията се казва, че комисията трябва да проучи намаляването на рибните запаси в резултат на в резултат на други хищници да се предприемат мерки. Благодаря, госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото реформата на Политиката в областта на рибарството трябва да обхване всички държави членки. Затова комисията трябва да извърши проучване, свързани с наличните рибни запаси в целия Европейски съюз. Трябва да имаме ясна представа за това дали се извършва устойчив риболов. И необходимо е да имаме конкретен график с цел да се намали риболова който вреди на възстановяването на рибните запаси. Много е важно тези проучвания да отчитат конкретните нужди и специфика на всяка държава членка и реалния капацитет за риболов. Възможното регионализиране на общата политика в областта на рибарството е необходимо, е необходимо да се анализира по-внимателно това предложение, защото не е ясно дали по този начин риболов ще стане по-ефективен. Председател, благодаря, госпожа Басеско. Сега Крис Дейвис има думата. Аз мисля, че голяма част от депутатите от Испания, Ирландия и други е, не знаят какво правят. Днес те гласуваха за изменения, в които всъщност се казва не трябва да се възстановяват рибните запаси. Нека да повторя, Джим Хигинс подписа пет изменения на НП, където се казва не, следва да се правят опити за възстановяване на рибните запаси. Единствения начин обаче да се възстановят тези рибни запаси е да се даде време на тези видове да се възстановят, да се размножават и да растат. За да не знам какво ще си помислят гражданите. Гражданите е, ще кажат, че вие просто сте луди. Естествено, че трябва да има мерки за възстановяване на рибните запаси. Нека да се отложи това законодателство и да направим едно окончателно допълнително гласуване. Трябва ми Сайфош Кирия Гърлин. Госпожа Гърлин. Благодаря. Този доклад прави обзор на отговор на парламента на предложението на Комисията за реформа на опор. Аз подкрепям общата насока на предложенията за опазване, но този доклад по собствена инициатива ни показва в съвсем малка степен как ще се развият дискусиите през следващите месеци. Преди малко видяхме известна представа. Сега има опити да се е, ограничи риболова до максималния устойчив риболов. Всъщност, е, ние трябва да кажем ясно, че ще изразходваме средства на дънакоплаците за е, флота, за риболовните флотове. Аз много искам да работя в полза на устойчивостта, но за съжаление, поради измененията, не съм в състояние да подкрепя този доклад. Благодаря, госпожо Гърлинг. Сега мога да закрия това заседание. Продължаваме след около 35 минути. Благодаря.